Uh, Скъпи колеги, ще е, започнем, е, тъй като е, има съобщение за ранно гласуване, но за да ви успокоя, няма да има ранно гласуване, да знаете. В 9.30 ще се гласува, но не преди това. Така че спокойно се настанете, заемете местата си. Не се предвижда гласуване в 9. Не се притеснявайте. Okay, so we have, um... И така, приемане на дневния ред, ако няма възражение, е, е прият. Няма съобщение на председателя. Протоколите 18 октомври, 19 ноември, 24 януари и 4 февруари. Ако нямате възражение, те са също прияти. И сега стигаме до програмата, правосъдната програма. Е, е, представители на комисията, комисията Юри няма да присъства, така че е, ще свърша работата вместо него. По програмата за правосъдие благодаря на всички колеги, които присъстват депутати и сътрудници, които работиха по програмата Правосъдие е много упорито, е, която е успешна. Има предварително споразумение след политическите триалог от 5 март е, по правило, по силата на правило 55 е това досие. Господин Свобода не може, както казах, да присъства, но ви поздравява. След допълнителни дискусии на техническо равнище, следващите стъпки по програмата правосъдие ще бъде доклад от двамата докладчика за състоянието на преговорите. Не виждам да има, не смятам, че ще има проблеми. Така че може би ще, станем, е, ще започнем с е, този доклад. Е, след това доклада от Джо Вайденхойзер и Хайтала. Кой пръв от двамата ще започне? Джо, първо. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Напреднахме добре. Можахме да постигнем важни, да из... от е, извоюваме важни промени. Преговорите с съвета протекаха бързо. Стигнахме до частично споразумение. Решихме проблемите, разчистихме проблемите, равно с проблемите за правата и стойностите, общ подход. И сега сме е, в положение, когато не знаем какво мисли съвета, какво действително възнамерява да прави. Това трябва да се изясни максимално бързо, защото няма да е добре да загубим набраната инерция поради тези несигурности, неизвестности. Паралелно върви конферен... Е, председателския съвет, така че може би ще има повече яснота след тяхното заседание. И след това можем да пристъпим към гласуване, но просто не знаем какво те обсъждат. Благодаря, Джо. Сега ще чуем и Хайди, но е, съвета не би трябвало да има проблеми за е, крайните срокове за изменения. Както каза Джо, целият екип е доволен от е, резултата. Имаме само проблем с е, досиетата е, по многогодишната финансова рамка. Там няма съгласие между съвета и парламента. Писмото, което спомена Джо, с дата 19 март, пристигна, получихме го на 20 март. В него се казва, че Обедени сме, че известна сигурност е, относно следващото поколение програми <clears throat> трябва да започне подготовката по тях, за да можем от началото на новата многогодишна финансова рамка да имаме съответните инструменти. Съвета очаква преговорите с следващия парламент да започне максимално скоро с цел да приключат преговорите е, възоснова на постигнатия напредък, както е отразено в общото разбирателство, без е, това да се отрази по някакъв негативен начин на окончателния резултат по целия текст на микрогодишната финансова рамка 21-27. Намираме се в положение, където трябва да сме абсолютно сигурни, че съвета няма да е, ни частичното споразумение. Както каза Джо, жалко, че водим тая дискусия в момента, когато конференцията на е, председателски съвет обсъжда цялата реакция на парламента на писмото на председателството на съвета. Така че, според мен, не е уместно сега да гласуваме, но Можем да гласуваме и в комисиите, и в пленарна зала. Имаме време. За съжаление не знаем какво ще е решението на председателския съвет по тази дилема. Та, това, така стоят нещата в момента. Джо, искаш ли да добавиш нещо? И така, първо отново благодаря ви за свършената работа. Благодаря Второ, благодаря за последната информация за писмото от съвета. Очевидно това е проблем. Ще следим как се развива. Но няма да спрем графика си до април, до пленарното през април. Но трябва да следим много внимателно е, е, придвижването и ефекта от това писмо. Благодаря на двамата са докладчика и благодаря на всички, които работят по досието на програмата Правосъдие. Okay, so, uh, we come to... И така стигаме до втора точка. Значи, това е съвместно заседание е, Либе и Юри може би не изглежда, не личи това много, но um, Колегата ми от Юри е, има проблеми, така че се извинявам. Сега да започнем заседанието на Либе. Е, да приемем дневния ред. Следните промени в проекто дневния ред. Осма точка разпространяване на терористично съдържание онлайн. Това се отлага за 1-2 април. Точка 10. Гласуването по временното споразумение е, между институционалните е, преговори за трети страни, визови режими и така нататък се отлага. 9А Европа, която защитава, покана за разширяване на правомощията се от, е, се отлага за април. 15-та точка представане състоянието на е, досиятата на Либе по многодишна финансова рамка 21-27. Ще се проведе е, от 9.55, 25 место и 50. Точка 17. Докладване в комисията за преговорите по граничен е, и е, брего, граничен контрол и брегова охрана ще, е, ще бъде предложено, е, ще бъде проведено в 15 место 45. Това е дневния ред. Сега езиковия режим е, на всички езици без датски, хърватски, малтийски и галски. Сега е, списъка на докладчиците, колеги. Номиниране на докладчици Роберто Мецело от НП. Докладчик Роберта Мецела. Доста голяма е залата. Обикновено е, запазваме тази зала, опасявайки се, че ще се препълни, но така, Роберта е номинирана за докладчик за следните досиета. Споразумение между ЕС и Лихтенштайн – по различни, неща, за различни неща, борба с тероризма, трансгранична престъпност, е, рамково решение. Споразумение между ЕС и е, Швейцарската конфедерация по подобни въпроси. И комисията трябва да <clears throat> одобри тези е, препоръки. Въпроси свързани с делегираните актове и актовете по изпълнение проявете търпение, ще изчета информация, свързана с тези актове. Така, малко търпение, докато ги изчета. И така, на 12, на 12 март е, парламента е, получи 4 проекто е, акта за изпълнение с основния акт като регламент Еди Койси четирите акта по изпълнение са следните. Проекто е, решение на комисията е, за стандартите за отказ, анулиране и отмяна на е, е авторизация за пътуване е, по силата на член 38.3. Проект като решение, което излага изискванията за формата за личните данни, които трябва да се впишат, както и параметри за проверка проекто решение за поддържане и достъп до документацията на европейската на системата ETIAS и накрая проекто решение за спецификациите за технически решения на е, за свързване на е, централните точки за достъп към ETIAS и е, за улесняване е, набирането на данни от държавите членки Европол за целите е, да, е, за със, съставане на статистика е, за достъп до ЕТИАС. Е, приемане на тези актове без раз, е, приемането на актовете бе раз, е, разпространено до всички е, членове на Либе чрез е, Либе Дия бюлетина. На 12 март Парламента получи, е, прие е, подобни решения. Това е регламент 2017-2226 на парламента и съвета от 30 ноември е, относно системата вход-изход. Приемането на тези актове бе съобщено на всички членове на Либе чрез Либедия е, бюлетина на 15 марта 19 Вътрешния срок за възражения е фиксиран. Ако някой иска да, постав... да внесе възражение, уведомете секретарията на Либе преди 26 март. Днес в 9.30 ще се гласува. Е, така че подгответе карти си за гласуване. Приемане протоколите на заседанието от 7 януари, 19-20 ноември, 5 ноември, 28 юни, 25-26 април, 12 април, 9 април, 19-20 февруари, 20 февруари, 24-25 януари, 18. Ако нямате възражения по тези протоколи, те са приети. И така, е, това бяха точки 5, 6 и 7 е, докладчика е, не е тук, господин Корао. Някакъв проблем с превода ли има? You're okay now. Okay. rapporteur, Mr. Corral, is not here. What... Докладчика господин Корао не е тук. И така, колеги, господин Корал не е тук. Гласуването ще бъде в 9.30. Може би ще се наложи да направим кратка пауза за кафе. Отпуснете се. Бихме могли да започнем гласуването в момента, но доколкото виждам, 90% липсват. Няма да е дълго гласуването. Sorry for the delay, colleagues. If Mr. Corrow does appear, I'll take his point. It's Извинявайте, колеги. Е, господин Корал все още го няма, но направете малка почивка до 9.30. В 9.30 ще гласуваме точно. Зная, че някои е, колеги трябва да заминават четвъртък е, преди обяд.

So, dear colleagues, we um, vote. И така, колеги, нека да започнем с гласуването. Започваме с програмата, създаването на програмата за гражданство и свобода. Много работа свършихме по това предложение. Първо ще дам думата на Бодо Валера. Искате ли да ни кажете нещо? Да, съвсем накратко приключихме работа по това досие с много голям успех. Мисля, че няма някакъв проблем да гласуваме днес. Получихме писмо от съвета. Пускахме от съвета да ни изплатят писмо, с което да потвърдят, че са съгласни с всичко, което ние сме, вече сме договорили. Получихме това писмо от тях. Знаем също така, че има и някои нерешени въпроси, всичко, което в момента е в средни скоби и това са въпроси, които трябва да разрешим по-късно. Благодаря, Бодо. Може да преминем към гласуването едно единствено гласуване по частично договорения текст за започване на междусоциални преговори. Гласуваме. Електронно гласуване, моля да гласувайте. Has everyone voted? I just pause while everyone votes. Thomas, you want to sit down and vote? Ако обичате, е, седнете по местата си и е, да започнем гласуването. Ако обичате, гласувайте, държа отворен е, системата още няколко секунди. Имате възможност. Всички гласуваха. Край на гласуването. 31 за, 3 против и 3 въздържали се. Поздравление на докладчика на докладчика. Благодаря. И така, следващата ако е, ще изчета кратко е, е, уводна информация. Това е проект резолюция на Либе. Много бързо беше изготвена. Затова така дължа обяснение. Проект резолюция по съобщение на Комисията за Европа, която закриля разширяване е, компетенциите на, Европейската прокуратура за трансгранични терористични, е, терористични престъпления. Е, целта е да се засили сътрудничеството между 22-те държави членки, които участват при те престъпления срещу финансовите интереси на, на Съюза. Такава структура може да се задейства в края на 2020 и началото на 2021. Тази резолюция за е, възможно разширяване правомощията на е, прокуратурата за борба с разгранични е, терористични престъпления. Правното и основание е 86 член от договора. Дължах това обяснение, тъй като доста късно бе е, така гласувана резолюцията, така че дължах това обяснение. Ако нямате коментари, да преминем към гласуване. Изменение първо. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Гласувайте. Майте няма карта ли? Ще отбележим, че си гласувала. Please go ahead. Oh, you're indicating, okay. Um, just so that we can indicate. Да, само се убеди, за да е, ти отбележим гласа. Край на гласуването отпада. Отхвърля се. Изменение четвърто. Гласувайте. Okay. The vote is closed. Край на гласуването. Отново отмятам гласа на майте. Изменение 3. Гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се отхвърля. Сега окончателно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 33 за, 5 против и 2 въздържали се. Край на гласуването. Благодаря, колеги. Uh, um, Скъпи колеги, е, започвам отново по дневния ред. Четвъртък преди обяд е, знае, че много хора заминават. Така че замина... напускайте залата както искате, но тихичко, за да работим по дневния ред. Минавам на точка 15, многогодишната финансова рамка. Това е само представене на състоянието на това досие. Тези, които искат да е, проследят, е, да слушат, другите, които напускат, да го направят тихо. Да ви е, предоставя актуална информация по досиетата председателя на е, Либе, е, като председател на Либе и контактна група, е, бих искал да ви дам актуална информация за различните е, секторни програми, в които Либе има правомощия. Е, Става дума за фонда за обежда и миграция, за вътрешна сигурност, е, за управление на границите и визи, е, Перикъл, програмата права и ценности и правосъдие. Значи процедурата с оглед последния е, е, края на, на мандата, както знаете, председателския съвет реши всички свързани е, с многодишната финансова рамка доклади да бъдат закрити, преди, затворени преди края на мандата, на първо четене. В тези случаи, където преговорите са се проведели със съвета, договорния екип трябва да реши дали текста на частично споразумение ще се включи в първо, за първо четене от е, досиетата Либе, програмите правосъдие и е, е, права и ценности. Те са в това положение и както си спомните, ние одобрихме партия, частичното споразумение за тези отрас секторни програми Тези сутрин. Мой поздравление за това, че постигнахме частично съгласие и поздравление на всички отново. Това решение зависи и е, от е, писмо е, на съвета, което да потвърди частичното споразумение. Както си спомняте, това вече е факт. Значи имате екземпляр от документите в досиета, в папките. Колкото другите досиета, първо четене, прияте се на първо четене по време на мартенската първо пленарно заседание в рамките на този мандат. Така че ако, ако няма технически причини, а такива няма, тези позиции ще бъдат прияти в, на следващото четене в рамките на този законодателен мандат. Значи, Колкото тези фондове, е, това е информация, която се отнася до е, тези е, досиета. Комисията предлага някои разпоредби за регламента за общо валидните приложимите разпоредби, които да се отнасят до тези фондове. По време на преговорите с съвета става ясно, че включването на генерална дирекция Home, фондовете за тази са така наречените по силата на така нареченото партньорско споразумение е важна точка от дискусията. Парламентът би искал да засили тези разпоредби, и, а съвета иска да, ги, да изключи е, фондовете Home от е, тези разпоредби за да, цело простяване. За момента е, се водят консултации между докладчиците е, от Реджи, е, Крел и е, господин Новаков от НП Крел от е, Социалисти демократи, Новаков от НП. Е, тези е, дискусии, дискусии, консултации са в ход. Не предстои решение и парламентът възнамерява да приеме мандат на първо четене. Преговорите ще продължат вероятно след изборите. Сега актуална информация за състоянието на нещата в съвета по отношение на регламента за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 и съответните цифри, е, Комисията по бюджет ни информира, че поради е, краткото време съвета няма намерение да приеме е, позиция преди изборите за Европейски парламент. Въпреки, че съвета очаква да приеме основните регламент за МФР до края на 19-та, по-вероятно е процедурата с съгласие да приключи в 2020, тъй като Европейския парламент ще иска да преговаря преди да даде съгласието си. За досиетата Либе това означава, че ще чак, трябва да изчакаме преди е, е, края на есента, за да знаем колко пари ще имаме за различните секторни програми. Това е особено трудно за досиета, където е, наличните средства ще се отразят сериозно върху структурата на фонда или общо финансиране на програмата. И това се отнася в случая за програмата права и ценности. Така, това бяха трите въпроса. Да ви питам, колеги, дали имате коментари или въпроси по тях. Благодаря за информацията, господин председател. Бих искал да, из, да израза своята загриженост. През последните години агенциите за сигурност, като например Европол, получиха допълнителни компетенции, но и много допълнителни задачи. Е, доверието на държавите членки към Европол е голямо и данните, които трябва да обработва Европол е, са огромни. И те имат нужда от... И трябва да извършват и много повече анализи. Обаче в, МЕФ, в а, средствата, които са насочени към Европол, са абсолютно недостатъчни. Това, това означава, че на практика ще бъде намал, намален бюджета на Европол спрямо сегашния бюдел. В такъв случай Европол въобще няма да може да свърши цялата работа, с която е натоварен и да предостави оперативната помощ на държавите членки. За мен това е наистина неприемливо. Така че в рамките на преговорите по МФР трябва да се вземе предвид този въпрос. А, има 5 до 7 е, допълнителни бюджетни линия и в новата структура на рамката не, не може да се прехвърлят средства от агенциите към а, сигурност и отбрана, което не е, не е така в момента. В, в момента не освоения бюджет от Фронтекс може да бъде а, прехвърлен а комисията предлага 1 милиард и 100 хиляди евро за агенците. А 937 от, от тях ще бъдат за Европол. Още веднъж повтарям, че тези средства са абсолютно недостатъчни. Това ще доведе до ефект е, ефективно намаление на бюджета. Ще приключа, господин председател. През 2001 година 127 милиона са за Европол, а в момента е 138 милиона. Тоест 12 милиона по-малко ще бъде бюджета на Европа. Представете си какви последици може да има това за сигурността на европейските граждани. Тези просто е, адекватни бюджетни съкръщения. Много ви благодаря, господин Диастемега. Напълно съм съгласен с вас. Изпълнен е важно да отбележим, че ние също подчертахме това на, на срещата на контактната група по МФР и да ще отбележа за останалите колеги, че ние не просто искаме повече средства, много е сериозен натиск, над който е поставен Европол. От агенцията се изисква да извършва все повече дейности от институциите, но пък не получават значителни допълнителни средства за тази цел. И вашето изказване току-що напълно мога да го подкрепя. Благодаря ви. Дам думата на госпожа Зипев, от който науча Холмайер. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да добавя нещо към казаното тук, що от колегата Диастемера. Според мен проблемът е не само в а, рамките на преговорите за новата МФР. Виждаме, че държавите членки налагат се прехвърля се повече правомощия на агенцията на Европейския съюз, което по принцип е тенденция, която аз подкрепям. Но едновременно с това държавите членки не предоставят нужните средства на агенциите и това въжи не само за агенциите в правомощията на комисията Либе, но по отношение на всички други агенции дават се нови правомощи, правят се нови изисквания, но не се предоставят нужните средства. И съжалявам, че трябва да го спомена, но всички знаем, че Брексит ще остави сериозна празнота в финансирането на бюджета на Европейския съюз през идните години. Така че какво може да направим с предстоящия бюджет е един въпрос, но другия въпрос е как можем да обсъдим темата за нуждата от нови приходоисточници. В противен случай непрестанно ще сме изправени пред въпроса откъде да спестяваме и от коя тема, която е важна нашите граждани, да се откажем. Така че, паралелно с конкретното обсъждане на новата МФР, трябва да подновим и дебата за това как можем да намерим нови ресурси за европейския бюджет, за да можем да изпълним всички задачи, всички дейности, които очакват от нас държавите членки и нашите граждани. Да, напълно съм съгласен. И господин а, а, Диздемера със сигурност се е познава с а, големият е, списък от изисквания към Европол от страна на съвета по общи въпроси. Европол обаче не е толкова голяма агенция и ако те бюджетът, който предлагат по никакъв начин не отговаря на нуждите изказани за до година. И а, директорът на Европол е много притеснен, че агенцията няма може да се справи. Същото въжи и за агенти агенции на Европол, действително много красноречив пример в това отношение. Коша Холмайер има думата. Е, Благодаря ви, господин председател. Напълно подкрепям казаното от колегата Диаздемера. Това, което той каза, е повече от оправдано заедно с комисията, специалната комисия за борба с тероризма, взехме много ясно послание, т.е. трябва да се ускори работата в това отношение за въвеждане на новата IT-система, защото Европол работи с прекалено морално старели системи, които не отговарят към момента на новият му мандат новият бюджет, бюджет за 2020 година, не предвижда средствата за, за създаване на новата информационна система, без още да споменаваме допълнителните задачи, които се дават на Европол. Така че когато натоварваме е, една агенция с нови правомощия, когато от тези правомощия живе, зависи живота на нашите съграждани, трябва да сме готови да е, извадим и нужните средства. И тук не говорим за стотици милиона евро, като други области, тук говорим за няколко десетки милиона, примерно, в повече, което не е, е сума, която може да навреди цялостния баланс на европейския бюджет. Не, говорим за съвсем разумни суми. Този проблем засяга както Европол, така и Европейската прокуратура. Има хроничен недостиг на средства в тези агенции. Искаме да има по-добро сътрудничество, но то на този етап е невъзможно. Така че ние, Европейския парламент, трябва да гарантираме, че трите агенции, които попадат в нашите правомощия, получават нужното финансиране. И аз искам наистина тези агенции да имат нужните средства и възможности да си свършат работата. Отново съм напълно съгласен с изказването ви, защото ако колегите могат да си дадат сметка до каква степен директорът и служителите на Евроюст непрестанно са в контакт с нас, могат да ви уверят, че средствата, които се отделят за тази агенция са незначителни, но работата, която те вършат е забележителна. А пък Европол е разследваща агенция, която и всичко, което тя върши е от огромна добавена стойност за нас, но това е доста скромна агенция, така че е, доводът, че с малко увеличаване на бюджета може да се получи много голяма добавена стойност, е много добър довод, който, за съжаление, държавите членки не чуват. Така че да, трябва да се вземем с този реален проблем и в Европол, и в Евроюст. Евроюст, между другото, е друго много красноречив пример. Така че съм напълно съгласен с изказването на тримата колеги, които много ясно обобщиха контекста. И ам, ще предам думите ви и на директорите на трите агенции. Добре, има ли други колеги, които искат да се спрат на някоя друга тема, свързана с бюджета? Жерар, please. Жерар. Да, съвсем накратко, господин председател. Напълно съм съгласен с казаното до момента от колегите. Трябва да предвидим нужните средства, за да може агенциите да си вършат добре работата, мандата, с който са натоварени и от парламента, и от съвета, така че напълно подкрепям искането за увеличаване на бюджетните кредити, от им даде възможност да си вършат добре работата. Thank you, Jara. That, that, that really completes the, uh, благодаря ти, Жерар. С това допълваме много ясното послание, което отправяме. Госпожа Холмайер вече го спомена, ако не се лъжа. Искаме да създадем и една много стабилна европейска прокуратура, но не знам как можем да го направим с бюджетните предвиждания към момента. Пак казвам, очакванията към тази нова агенция също са огромни. We now go to um, be eager to study. So we have colleagues now point 11, which is... И така, колеги, стигнахме до точка 11. Едно много интересно е, проучване, което ще разгледаме съвсем на време. Въпросът за пропагандата, фалшивите новини и други методи за влияние върху общественото мнение – за, щастие, за съжаление, те се разпространяват, особено на вечерято на изборите. И знам, че много колеги в нашата парламентарна комисия се занимаха с въпроса по време на изслушванията на представителите на Фейсбук и в, в други, други теми, които се занимаваме. Сега ще ви представим проучването, изготвено от политическият отдел. Госпожа Байер, Байер е днес тук и тя ще започне с а, изложение в, с продължителност максимум 15 минути. Надявам се то да е интересно на колегите. Okay, thank you very much for being invited. Благодаря за това, че ми ме поканихте. За мен е чест, че мога да ви представя това а, проучване, свързано с а, дезинформация, пропаганда и последиците за правовата държава и демокрацията. Е, това изследване бе подготвено от 6 експерта и 3 съветници и бе пре, прегледано от външни експерти. Тоест става дума за едно много ам, внимателно и задълбочено подготвено изследване в една нова по една нова тематика, но интереса към тази тема през последните години много се увеличи. Метод, методите на проучването са описани в ем, проучването. Аз само ще представя основните ключови компоненти. Първо, какво разбираме под дезинформация, какъв е обхвата на това понятие, основните ключови мероприятия на към, кампаниите за дезинформация, теори, теоретичните понятия, какви са промените в състоянието на медиите, състоянието на нещата и какви са последиците за демократичните процеси, е, човешките права и правовата държава, какви, е, какви са и е, законовите, законодателните и правните последици и какви методи могат да бъдат предприяти за борба с дезинформацията. Също така се разглеждаме и бъдещите технологии, които най-вероятно ще бъдат използвани за дезинформиране и създаване на хаос. През последните години след появяването на интернет обмена в публичното пространство се промени. Вече има много много по-малко препятствия, видит то финансови, образователни, дори вече не е необходима грамотно за участие в този дискурс. Могат да се използват и изкуствени начини на а, за разпространение на различни а, информации. Използват се също така и Правят се също така и поведенчески проучвания с цел по целево разпространение на информацията. Като целта е да се поляризира общественото мнение. този, този нов а, дискурс и това ново начин, този нов, нов начин на обслуждане е, е много по-приобщаващ и също, също временно информацията може да бъде разпространява с а, скоростта на светлината, т.е. Обикновен, обикновените медии могат а, да да стигат до много по-широка поли... политика. По време на изследването установихме два фактора, които а, подхранват ефективността на компаниите по, за дезинформация. Първо, защото има все повече и повече медии, и също и също време, но общественото мнение няма, доп... няма допълнително време и възможност да провери информацията. И второ, информацията И, има два, им, има два, два, два вида разпространение на информацията, тази от малки медии или от отделни индивиди и а, добре а, структурираните и финансирани кампании разпространени чрез големите медии. Е, човешките права могат да бъдат пряко засегнати от е, кампаниите на дезинформация, включително е, може да бъде накърнено достоинството, личният живот, както и правото на защита на личните данни. И времено се а, използват и психологически методи с, с, с цел а, целево дезинформиране, играеки на а, страховете, на уязвимостта на отделните индивиди. А, а също така се използват методи на така наречено микро а, целево а, достигане – за строго определена кръг, за строго определен на кръг от а, индивиди. Тези технологии непрекъснато се усъвършенстват. и чрез организиране на политически или рекламни кампании използвайки а, личните данни на, а, на гражданите с цел по-добро целево насочване на кампаниите. микро целев, целевите кампании имат двойно отрицателни последици. Първо, те се насочват строго определена информация към дадена целева група и второ информацията насочена към целева група, която не притежава или не може да достигне до информация. По, като, по, като понякога посланията, които се насочват, могат да бъдат противоречиви. Много много често кампанията се основава на а, строго определени лични данни. От друга страна, фалшивата информация сама по себе си не е нещо незаконно, но ако а, общественото пространство бива запълнено с фалшиви новини и ако дадени медии систематично разпространяват фалшиви новини, то се нарушава правото на гражданите е, да получават информация, която да им дава възможност да е, извършват е, информиран избор. за правовата държава, върховенството на закона, демокрацията и основните права са три компонента, които са взаимосвършени и когато единия компонент е нарушен, то всички останалите два са също засегнати. А, това води до. Е, е, това, това въжи, разбира се, и за участието в е, изборите. включително на нарушаването на фундаменталните права на граждани на дадена държава членка и нарушаване на гражданските права на всички европейски граждани. Ако в дадена държава членка има манипулационни кампании или манипулация по време на изборите. Това може да се отрази на състава на целият Европейски парламент и съответно на всички други европейски граждани. Манипулацията на демократичните процеси имат, има за, има за цел да се под подкопаят устоите на демокрацията. Какво може да направи Европейския съюз срещу това? Е, виждате в е, лявата колона е, процесите на взимане на демократични решения, върховенството на закона и така нататък. И това са и виждате е, двата, двата варианта. Когато тези е, принципи се уважават и когато те се манипулират. В сценарий А виждате нещата може би не са съвършенни, но са добри, докато в, в е, в а, вариант Б, въпреки, че да речем демократичния процес а, съществува, това, това не пречи на авторитарна власт а, да управлява дадена страна. В сценарий С демократичният процес е жертва на манипулации, чрез незаконно финансиране на предизборните кампании. Те демокрацията сама по себе си не е, не, не, не, не е унищожена, но на Европейският съюз трябва да предприема сериозни мерки и да, и да разполага с необходимия механизъм за контролиране на а, прилагането на основните му принципи. В сценарий Д това е я, ясен пример за, за задвижване на механизмите по силата на член 2 от договорите. Какви са препоръките? Те могат да бъдат в две. Първо, за засилване на устойчивостта на демокрацията и политика на медиите. Какво точно означава дем, демократично устойчивост или е, активна демокрация? трябва да има много добър баланс между от една страна защита на основните права и свободи и от друга страна механизми за запазване на устойчивостта на демокрацията. Защото ако веднъж демокрацията бива унищожена или потъпкана, то много трудно може да бъде възстановена. Само с няколко думи относно укрепването на демократичната устойчивост или устойчивостта на демократ да се предприемат съответни действия за за осигуряване на справедливи и открити европейски избори. също така промоция на съответните европейски принципи, да има прозрачност на финансирането на европейските избирателни кампании. Това знаете, че е болестта на Европа. А, също така защита на личните данни и а, прилагане на правилата от страна на медиите, на платформите и така нататък и контрол. И на четвърто място а, прилагане на програми, местни, про, местни програми а, в различните зони и територии, отно, а, рекламиращи европейските принципи. А, качеството на образователните програми трябва да бъде много добро и под а, а, а, контрола на Европейският съюз. Тези програми не трябва да бъдат оставени само на местни, на тяхното създаване не трябва да бъде единствено страна на местните власти. като се прилага и етиката на възприемане, включително на тези програми и информации. Също така да се, създад, да се създаде допълнително доверие. Next, please. This one. Thank you. I'm sorry. So rebuild pillars of... Тоест да се възвърне доверието в медиите и по-специално в обществените, публичните медии, които трябва да уведомяват общественото мнение и да се направи всичко възможно, защото те да не разпространяват дезинформация и пропаганда а, обществените а, медии в никакъв а, а, случай не трябва да бъдат а, а, под влияние на политически групи да изразяват интересите на властта и така нататък и е, да се извършват е, е, многократни проверки контроли относно независимостта на обществените медии. Що се отнася до платформите, имаме доста препоръки целта е не можем, не можем да, да, да, да кажем да забраним разпро... разпространяването на фалшива информация, но да има баланс на на плурализъм. Трябва да се промени модела за а, извличане на а, средства от личните данни. Още препоръки към а, платформи. Трябва да има закон, правно изискване за спазване на неутралитет на платформите, както и а, да, да няма дискриминационни елементи, а, както спрямо а, а, предоставащите съдържание, така и спрямо получаващите информации. Както казах, Едно от както казах, основ, основното, основната препоръка е създаване на устойчивост на демокрацията. Второ, да има строга защита на личните данни. и предотвратяване използването на личните данни. Трето, промяна на политическите кампании и на тяхното съдържание. Европейският съюз може да предприема много по-ефективни действия в този смисъл, отколкото отделните държави членки. Да кампаниите да бъдат етични, справедливи. Um, като за тази цел препоръчваме про прилагането, използването на образователни програми. Благодаря много important current issue. And Айде. Thank you to those members who um, stayed and listened. А. Ah. И така, да се надяваме, че е било полезно за вас, колеги. Въпроси или коментари имате ли? Барбара Свинели и след това не знам кой. E, e eh, Благодаря много за тази презентация и за самото проучване. Аз не успях да я прочета е, много внимателно, но така по диагонала я изчетах и наистина съм съгласна с много от препоръките, които се съдържат. Само да обърна внимание на няколко въпроса или всъщност съмнения, които поражда у мен. Когато бях докладчик, на тема свобода на медиите, винаги настоявах за едно, а именно, че се разпространява тревога за, бие се тревога за разпространение на дезинформация в интернет. И тази тревога е напълно оправдана – нещата онлайн много бързо се разпространяват и тази информация е, е сериозно нещо, без съмнение. И за основните е, вестници и публикации. Така е отдавна след като аз бях журналистка много, много години, дълги години, спомням си, когато се учех на занаята в началото, един е, брой на економист е, беше разпространен от економист тогава и заглавието на економист беше, економист беше е, опростявай и преувеличавай. И това въжи за дезинформацията в интернет. Трябва да помним, че това не е чуждо и на економист в е, смисъл на това, че беше негово мото. Сега по четвърта глава, четвърта точка от доклада, да кажа нещо за мерки предприяти в Германия, Франция е, и Италия – е, с е, цел да се сваля от е, интернет съдържание. Тези мерки според мен са прекомерни и непропорционални във всяка от горе изборените страни. Прекомерни, непропорционални и погрешни. Да се предостави такава задача, такова правомощие на държавните органи, аз мисля, че е прекомено. Аз съм за саморегулиране на доброволни начала. И много ме смущава работата група на Европейския съюз е, на външната служба с ударение върху Русия, което е, според мен е прекалено, прекомен, е, преувеличено. Има опасност външни сили извън, извън Съюза да се бъркат в нашите дела, но ако анализираме резултати от изборите като Брексит, например, или френските изборите във Франция или в Италия, и да е, твърдим, че резултатите се дължат на намесата на Русия, ще пропуснем сериозните причини, които са довели до такъв резултат, които са накарали е, хората да гласуват за Брексит и така нататък. И съществува опасност, когато става дума за премахване на съдържание от онлайн, да пропускаме основните неща и да се получи деформация и да се криминализира. Е, всъщност аз е, да се криминализира този въпрос или декриминализира, което аз не можах да, да вкарам в своя доклад. Да, вие се, опитах, е, се опитала да, да отразиш много от тези неща в доклада, но това е толкова трудна тема. Може ли аз да коментирам по един от въпросите? вашата гледна точка по някой от, засегнахте някои от е, главите, но сега има е, масовото, е, масовото и читател, читателската маса на изданията на Мърдок, например, която сега се е прехвърлила в интернет, Барбара Спинели спомена, че империята на Мърдок и Associated Press имат за, като целва, целева група именно тези хора. Тук, тук опират нещата до собствениците на медиите, собственост върху медиите. Сега всеки отхвърля масовата читателска публика защото ние си мислим само за онлайн продуктите, но е, има политики, които е, засягат и се отразяват и на четещи, четящите вестници, читателите на, на е, печатните е, медии. Интересуваме как е, теоретиците, е, академичните среди е, гледат на този е, разрушителен е, фактор. Това се отнася за западните медии, където собствеността е концентрирана в определени в ръцете на определени лица и въобще масовото влияние, което се разпространява чрез тях. Line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 Може би е, нещата стават е, малко теоретични, така че се мисля, ако можете с някои по-конкретни примери да ни покажете как стигнахте до тези изводи. Е, забелязвам, че вие сте от Будапешта. Може би ще ни дадете примери от Унгария. И когато говорим за микротаргетиране, говорите тук пред политици, ние сме два месеца преди избори. Бихте ли ни казали малко повече за това къде теглите разделителната линия? защото социалните медии си е, остават, е, различни послания се отправят до различни групи хора. Какво според вас е, минава отвъд е, тази е, граница, тази линия? Благодаря, Джудит. Бергит. Благодаря. Ще започна с е, обща бележка когато говорите за по-добро регламентиране на защитата на данните и е, неприкосновеното лично пространство в света, в където всичко е, е, на, е достояние на всички. Сега, когато говорим за е, директивата за, за защита на публичните е, данни, Да. Когато говорим за е, е, директива за защита на личните данни, е, трябва да внимаваме дали не свръхрегулираме. Сега, ролята на медиите. В нашето общество медии медията, медиите, е, като всичко в нашето общество, не могат да бъдат е, добро и лошо, както всичко. Ние имаме много добре, високо квалифицирани и талантливи журналисти, но много често ние говорим за медиите, където всеки може да, се, да каже аз съм журналист, без да е квалифициран за това, без да има съдете квалификация. Е, когато говорим за медии, трябва да сме сигурни, че там работят хора, които се познават правилата. Медиите също трябва да се съобразяват с демокрацията и върховенството на закона. Един от е, проблемите, пред които се натъкваме е, че в е, старомодния свят, където в печатните медии се явяваше беше погрешна информация, е, читателската публика, е, която можеше да реагира, беше ограничена. Сега в е, цифровия свят много от вестниците също са в качени на интернет. Тук ефектът е много по-различен. По микро таргетирането въпросът отново опира до това. Не може да се каже, че само по себе си насочването към малки групи е добро или лошо. И е, политиците винаги са го правили, е, са отправили послания към конкретни групи. Въпросът е да се контролира кой към кого се обръща, с каква цел и да се види как да се работи с различните форми. Така че аз съм признателна за обласненията и, и дефинициите, които се дават на дезинформация, неинформация и погрешна информация. И зловредна информация. Та въпросът ми е в цифровизирания свят. Ние понякога все още мислим в стари измерения, в старомодно, как, как да действаме. Първо, при, когато се натъкнем на дезинформация, каква да бъде реакцията ни отвъд този проблем с микротърги, на, така, целевите, малките целеви групи. И когато говорим за укрепване на демокрацията и насърчаване дебати, дебата Например, повечето хора четат заглавието и не навлизат по същество. Трябва да, трябват ни цифр, правила на цифровизацията за засилване на демокрацията, което означава повече реални дебати с реални хора в физическа среда. Това е единствената възможност да имаме обмен на мнение непосредствено обмяна, е, размяна на аргументи. Политическите партии и всички трябва да помислят как да засилим демокрацията, как да подобрим разбирането с демокрация и как да насърчаваме диалозите по всякакъв възможен начин. Може би вие ще е, така споделите идеи или пък ще цитирате добри практики в е, вашето проучване. Аз също не можах да, да го прочета е, много подробно, но ако имате какво да кажете, ще съм признателна. Благодаря, Биргит. Да, това е важно е, проучване и важен въпрос. Ако отговорите на тези няколко конкретни въпроса, може да продължим след това. Благодаря за вашите доста задълбочени въпроси. С удоволствие е, ги е, ще се опитам да отговоря, защото мисля, че това показва, че ние вървим във вярната посока с е, препоръките си. Колкото до така биенето на тревога и това, че това е едно ново явление – Е, мисля, че никакъв документ не може да упрости този въпрос. Той е сложен. Е, дезинформацията е нещо е, много отколешно. Имаме примери от древни времена, от времето на Темистокъл, за е, дезинформация и пропаганда още от римски е, времена, от Римската империя. Така че това е факт, винаги го е имало. През последните няколко години обаче се достига до различни е, нива и е, ефекта върху обществото е различен, тъй като причинно-следствената връзка не може да бъде доказана по научен начин. Не можем да проверим дали е, американските избори бяха действително повлияни е, от е, чрез намеса на руснаците, няма начин това да се докаже. Другия фактор е, че е, цялото това явление е временно. Е, то може да се дължи и на да е свързано с определено поколение. Има факти, че е, е старото поколение отхвърля и така е под, по, се, се, седем пъти по-податливо, отколкото младото поколение на дезинформация. Младото е по-добре въоръжено с умения и знания, за да преценява и това явление, този проблем, така губи силата си в известен смисъл. Значи, тук опираме до някои структурни въпроси. Тази нова медийна среда и структурните промени. Демокрацията, която трябва да се насърчава. Да се реагира на предизвикателства към демокрацията, например проблема с Брексит. разочарованието на тези маси хора, които участват активно в публичния дискурс, това са хора действително разочаровани. Ако политически елит не успее да откликне на тези тежнения на хората, които се отразяват от и, и подхранват от обществените медии, няма да се променят нещата. Социалните медии сериозно въздействат върху структурата на публичната сфера. Социалните медии промениха из основи структурата на публичната сфера. Всичко вече е много по-прозрачно. Политическите процеси са много по-прозрачни. Те изглеждат по-близо до хората, но пък е, не могат да бъдат повлияни. И за да могат хората да бъдат оправомощени, да участват в социалния дискурс но да, и да променят нещо, е, популистите променят, е, обещават бързи промени и това, с това постигат сериозни успехи. Колкото до германските, италианските регламенти, те са неефективни, особено германското, което се отнася конкретно до е, действия, престъпни действия и, и е, които са дефинирани в техния наказателен кодекс, те не се отнасят до дезинформацията. Тя не е престъпление. Тя значи дезинформацията такава не може да бъде криминализирана. Значи ние правим някакво така е, препоръка какво би било, ако бъде криминализирано. И стигаме до заключението, само процедурата може да бъде засегната, не съдържанието. Значи, каквото и да правим, няма да можем да забраним е, съдържанието. А виж, метода на разпространение може да бъде е, обект на нашите усилия. Сега, благодаря за коментара ви за насочването към микрогрупи, конкретни групи. Това е свързано с рекламата. Има някои принципи, които могат. Е, основни принципи. Това е, например, член 23 от е, регламента за личните данни. Това е общо тълкуване на този раздел, че поли... политическите реклама или е, информация, която се основа върху чувствителна инфор... Е, е, ч... Ч... или чувствителна информация, ни превръща към съответния член, който отнася е до автоматизираното вземане решение от хора, които се отразяват на дадени обстоятелства. Защото ние мислим, че е, според нас политическите е, е, решения сериозно засягат живота на хората. Значи тези правила така предполагат гаранции да се да бъдат оправомощени гражданите да разполагат със собствените си, личните си данни и да решат те проактивно дали да бъдат обект на някаква информация. Или най-малкото да кажат, че не възразяват. Това не означава, разбира се, хората да бъдат третирани като обекти и просто бъдат насочвани към тях, насочена към тях е, такава информация. Те трябва да знаят, че са обект на тази информация. Другото важно е хората да имат достъп до тази, този набор от е, реклами, и да знаят е, коя политическа партия е, стои за тях, е, защо, на какви критерии, по какви критерии те са избрани за обект на тези, тези съобщения и реклами. Значи хората трябва да имат избор да решат какво ще е тяхна лична информация, каква те могат да предоставят на рекламодателите за какво биха искали да бъдат обект. Например, сексуалната ориентация може да бъде излечена от социалните данни, но потребителя може да избере да не получава е, е съобщения възоснова на този конкретен критерий. Казахте за примери е, на дезинформация. Имаме е, списък на е, такива по отделни страни и по раздели. Колкото до моята родина, на базата на научно изследване от един институт в Оксфорд, трябва да ви кажа, че Унгария е единствената страна, в която е, кампанията на дезинформация е, тръгва от правителството. Колкото до свръхрегламентирането, аз съм за само регулиране, е, като е, учен, който се занимава с вода на, на е, словото, аз предпочитам нещата да не се регулират, регламентират отвън, но в това отношение личното пространство е е, е законното основание да се регламентира. Архитектурата на медийната среда трябва да бъде структурирана и повлияна от законодателя. Не трябва да бъде оставена изцяло на пазарната стихия. Тоест, тук нещата опират до архитектурата, цялата структура. Например, лекари и е, юристи имат достъп до огромни обеми е, чувствителна лична информация. По закон те са задължени да я, е, да я пазят като доверителна. Значи те разполагат с тази информация поради естеството на услугите, които предлагат. А, какъв беше вашия въпрос? Е, не, е, няма значение. Моят въпрос беше някакъв вид на отчаяние. Е, по отношение на това, което е, госпожа Мей току-що е казала, не ми отговаряйте. Знам, знам какво се случва. От 25 е, години се случва това. Това е очерненето на Европейския съюз от различни групи. Продуктите, онлайн продукти, са различ, нещо различно. Между прочим, Барбара Economist не е лошо е, издание, но дори економист е, има този лозунг. Много беше полезно и добро това проучване. Надявам се, че то може да бъде полезно за хората. Надявам се, че наистина може да има практическа полза от него да благодаря за усилията, които е, е коствало. And um, it, now we, uh, it gives me great pleasure to invite... Сега за мен е удоволствие да прикана е, директора на Агенцията за основни права към колегите, ако е, е възможно, останете, ще съм ви благодарен. Sorry, I've just um, updating myself on... Извинете, само исках да се осведомя какво се случва извън залата. Тоест какво се случва на председателския съвет, но пък ако някой може да разтълкува решенията на нашия, нашия председателски съвет, трябва да му увеличим заплатата. Но както и да е. Извинявай, Майкъл. I um, welcome you to today's meeting. Um, it's going to be no one um, най-напред бих искала да те приветствам с добра дошъл в нашето съседание и да ти благодаря за огромният принос, огромният ти принос за агенцията и за цялата тази област на работа. Чудесно се работи с теб и много ти благодаря за това, което вършиш. Нееднократно съм посещавала агенцията, срещал съм се с своите служители, много отблизо следя, следя работата ви, така че от самото начало искам да го благодаря, защото към края хората спират да, свършват, да слушат. Така че, Майкъл, много ти благодаря за цялата работа, която свърши. Определено увеличи видимостта на агенцията. Също така се бореше за нея, бореше се за бюджета, което също е достойно за похвала. Ние също се опитваме да помогнем както можем. Съжалявам, че не успяхме да постигнем всичко, което искахме. Но мисля, че партньорството ни все пак е много добро и тъй като за последен път се срещаме, държах да го кажа. Много е труден периодът, през който беше директор на агенцията. Знам, че никак не е лесна на тази задача, така че още веднъж ви благодаря. Благодаря и на всичките ти служители. Моля те, предай им го. И така, днес ще ни осведомиш ще, за последните събития. Имаш официално посещение на колеги от нашата комисия в агенцията. На 25 и 26 септември се осъществи посещението, което беше основната причина за днешното ти посещение тук. Аз не бях член на, на делегацията, бях адхок, се присъединих към нея. Официалните членове на делегацията бяха Сесил и Томаш. Но държа да отбележа, че събитието беше много интересно и показа на практика какво върши агенцията. Така че, ако искаш, започни с стъпителници думи, пък ние вече ще отговорим, ще поговорим за форума. А, започваме с госпожа Кенгели. А, не, значи всъщност, извинявай, Майкъл. Извинявайте, колеги. Най-напред ще помолим госпожа Кенге като ръководител на делегацията да вземе думата, така че Сесил Кенге беше ръководител на делегацията на комисията Либе на форума на основните права, организиран от агенцията на основните права, така че тя ще ни изложи няколко думи какво се случи, след което ще чуем директора но беше много интересно, много успешна делегация и съм сигурна, че Сил ще го потвърди. Сесил, моля те, разкажи ни какво се случи. Грация, президенте, грация. Благодаря, господин председател. Благодаря ти, Клод. Съм мен беше огромно удоволствие да съм председател на делегацията на Европейския парламент на форума за основните права, организиран от агенцията през септември миналата година. Благодаря също така на председателя, изнете на директора на дирекцията Флайерти за днешното присъствие, за неговото присъствие днес на нашето заседание. То отново потвърждава интересът на нашата агенция и усилите ни да подобрят междуинституционалните отношения с Агенцията по основните права, която е уникална сама по себе си. Тя има мандат да съблюдава за спазването на основните човешки права и нейната роля е по-важна от всякога. Имахме възможност да, да участваме в шесте пленарни заседания и различните работни групи. Влязохме в контакт с основните организации на гражданското общество и успяхме да допринесем към определянето на приоритетите на агенцията до 2022 година. Както вече нееднократно съм го казвала, Европейския съюз свърши много работа през последните десетилетия за отстояване на правата на човека. Много форми на дискриминация бяха премахнати и а, сега правим всичко възможно политическо равнище, за да изпълняваме на практика разпореденото в член 7 на договорите. Борим се, продължаваме се борим за всички форми на дискриминация и държа да поблагодаря лично на господин Офлахерти за това, че той продължава да се бори с, редом с парламента за устояване на всички форми на човешките права. Благодаря ми също така, че продължава да върши толкова важна работа, събиране на данни, разследва, разследваща дейност и проучвания. Качеството на вашите данни даде, даде възможност да изготвим стратегия за борба с дискриминациите срещу а, гражданите с а, африкански происход. Не, накрая благодаря да ви, да отбележа, че всички служители на агенцията винаги са на наше разположение, винаги са готови да отговорят на всички наши въпроси по всички досиета, с които се занимава нашата парламентарна комисия. Значи казах, че много работа беше свършена, но ни очаква още и много работа за бъдеще, особено предвид появените се предизвикателства, свързани с обстановката на омраза и страх, насърчавана от ксенофобските движения, които ежедневно поставят под заплаха основите на Европейския съюз. Настояваме също така за прилагане на практика на хартата на основните права. От това зависи самото оцеляване на Европейския съюз. Заедно с господин директора набелязахме и темите, по които трябва да се работи по в по-голяма степен, като например борбата срещу престъпленията, породени от омразата, както офлайн, така и онлайн, както и дискриминация срещу мигрантите и срещу непълнолетните мигранти. Споменах популистските правителства. Знаете какво се случва с а, възпрепятстването на хуманитарната помощ. се случва с а, аквар, Аквариус, знаете, че сега имаме проблеми с кораба за спасяване на мигранти и Маре Униона. Така че, моля Европейския парламент да се дистанцира от изявленията на италянското правителство и моля директорът на регистър по права да осъди най-остро контрол политиката на етиранското правителство по отношение на хуманитарните помощ. Също така имах възможността да се срещна с специалистите по човешките права, работещи за агенцията и почетах колко е важно да имаме редовен структурен структуриран диалог с представителите на гражданското общество. Почерта също така, че Европейския парламент трябва да играе своята роля в това отношение заедно с агенцията, заедно с държавите членки, които отговарят за оценката на качеството на националното законодателство по отношение на правата на човека. И накрая приключвам стъпително си изказване с един призив. Не можем да изискваме от агенцията да противостои на новите подвигателства, които са многобройни, без да да й предоставим нужните финансови средства. Ето защо агенцията трябва да засили сътрудничеството си с гражданското общество, да разшири поле на своята дейност, да засили работата с националните парламенти, за да се борим всички заедно с атмосферата на омраза и ксенофобия, която обхваща цяла Европа. И за целта, пак казвам, имаме нужда от... Агенцията има нужда от повече средства. Благодаря на директора Офлайерт и на всички служители на агенцията за приема в Виена. Надявам се да мога да, да взема участие и в следващият форум. Благодаря си, Сил, за доклада. Мисля, че много добре описахте много сложната работа, която върши Агенция основните права в много сложна политическа обстановка, тъй като това е една агенция, която отговаря за целия Европейски съюз. Както казах, тя е подочетна пред Европейския парламент и се опитва да отговори възможно ефикасно на отделните въпроси и искания. Знам, че винаги е отговаряла на исканията на членовете на Европейския парламент, което никак не е лесно. Но не е лесна и обстановката, както казвате. В един момент се борим срещу афрофобите, в друг момент имаме проблеми с хуманитарната помощ, като се наморе. Много е сложна тематиката, Майкъл го е казвал нееднократно, но форумът беше много добър и мисля, че ние трябва да подчертаваме непрестанно колко е сложна тази работа и ние го правим. Изправили сме и пред много предизвикателства. Добре, Майкъл, ако искаш, нека да започнем с първи отговор от твоя страна, с който ще дам думата на колегите. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да ви благодаря най-искрено за вашите думи и за оценката на госпожа Кенге, за работата на нашата агенция и за нашия принос. Ние съществуваме за да ви служим и основният ни приоритет ще си остане подкрепа за е, усилите на Европейския съюз, устояване на човешките права в Европейския съюз. Така че ще предам е, любезните ви думи и на колегите. Каквото и да сме успели да постигнем, то е благодарение на усилията на нашите нашите 110 служители. Някои от темите, по които работим и на които отново ще се върнем днес, а, са, са многобройни и аз много се радвам на данните за афрофобията. Знам как това даде основа за подновяване на дебата. Тази седмица особено се вълнувам от омразата срещу мисюманите и го повтарям при всяка възможност. Агенцията ви предоставя най-съвременни данни от проучвания за омразата срещу мисиоманите във всичките 28 държави членки на Европейския съюз. Но нека да се върна няколко думи на форума. Бих искал да благодаря на госпожа Кенге и на цялата делегация за участието ви. Благодаря и на вас, господин председател, че изиграхте толкова важна роля по време на форума, както и редица други членове на комисията Либе и други членове на Европейски парламент, от които и заместим председателя Магинес. Много високо ценим различните роли, които играят членовете на Европейския парламент в различните дейности в рамките на форума. Също така, с голям интерес се запознахме с просто докладът, който е много подробен и който напълно отразява енергията на цялото това събитие форумът беше е, се превърна в редовно събитие, организирано от е, агенцията и основната му характеристика е, че обединява разнообразни групи, които да обсъждат заедно въпросите, свързани с човешките права в Европейския съюз. Поради липса на време не мога да изградя всички тези групи, те са както очевидните групи, така и неочаквани за подозрени, които е, предизвикват нови дебати, кои, които са важни, защото тези хора също трябва да са част от а, дебата. Форум, както, форумът, както всичките 700 участници ще потвърдят, има своя собствена стойност. Това е момента за обмен, за дискусия и за взаимна подкрепа. Но форумът има смисъл само ако има последващи дейности, т.е. ако успеем да постигнем промени въз основа на казаното по време на форума. И голяма част от тези цели са обединени в документът под заглавие изявление на председателстващия. Както каза госпожа Кенге, поставихме акцента върху по-доброто използване и по-добрата видимост на харта за основните права в обществения живот на Европейския съюз. И а, това, тази дискусия ни даде много нови идеи, за да отбележим 10 годишнината от приемането на хартата, като например кратки документи, обобщаващи основното съдържание на хартата. Също друга важна тема е върховенството на закона, също много мащабно засегната в рамките на форума, която беше отразена и от заключенията на съвета след диалогът за върховенството на закона с съвета. Друга важна тема беше децата мигранти, особено внимание обърнахме на децата, които са а, част от феномена миграция и е много важно да поставим акцента върху децата във всяка една дейност на Агенцията свързана с основните човешки права. Какво може да направим тук нататък? Обмислихме възможността да бъдат представени резултатите. Обсъдихме го на заседанието на борда ни през месец май. Не мога да предвидя какво ще бъде решението на съвет, правителния съвет, но смятам, че трябва да продължим периодично да организираме форума и аз обмислям възможността следващия форум да се проведе през 2021 година. Още веднъж в заключение бих искал да благодаря най-горещо на комисията ви и на парламента като цяло за активното участие в форума. Благодаря, Майкъл. Мисля, че имаш много други теми, които можеш да споменеш, но ти благодаря, че се съсредоточи само в форума. Мисля, че той беше огромен успех. И така. Томаш Здеховски е, също беше участник в мисията. Томас. Томаш, искаш ли ти да ни кажеш няколко думи? Заповядай. Благодаря. Благодаря Клода, благодаря и на Майкъл. Струва ми се, че сътрудничеството ни с Европейската агенция основните права е отлично. Нееднократно съм посещавал агенцията и смятам, че вие наистина сте на първа линия в вашата област на дейност. А по въпроса за освобождаването от отговорност на агенцията за изпълнението на бюджета, стигнахме до извода, че няма никакъв проблем. Освен това, държа да отбележа, че това е много важен въпрос, тъй като ако към момента никой не е заявил, че Агенцията за основните права трябва да бъде използвана в по-голяма степен. Никой не спомена този факт, но смятам, че той е много важен, особено в навечерието на европейските избори. Както знаете, в момента сме жертва на руската пропаганда. И смятам, че това е сред много важните мисии на агенцията, която не бива да пренепрегваме. Защото предишно така, че заедно с колегите, ко- с които взехме участие в а, форума, дори някои от вас не са напълно съгласни, аз лично имам по-консервативен подход, но все пак смятам, че всички заедно трябва да обсъждаме а, и Форумът е прекрасна възможност всички да седнем на една маса и да обсъдим всички важни въпроси. По този начин можем да дадем на целият европейски проект съвсем различна насоченост. също така да че всеки път, когато съм се обръщал към вас с молба за експертно мнение, винаги съм получавал отговор от ваша страна. Занимавате се с въпросите на миграцията, с закрилата на децата и винаги сте ни предоставяли много обстоятелствени проучвания. И аз смятам, че нашата парламентарна комисия би трябвало да подкрепя вашата агенция. И да, бих искал да споделя друг момент, който не е пряко свързан с форум, проведен в Виена. Става въпрос за въпроса за половете, който би трябвало също да е част от вашия мандат. Защо да имаме такава малка агенция, която да се занимава с тази тема, а вместо да имаме една голяма агенция, която, за разлика от малките агенции, ни дава възможност да разполагаме с много фактологични и обстойни проучвания. Никога не съм виждал доклад или е изготвено от вас, което да може да бъде поставено под някакъв начин под въпрос. Вашите доклади и поручвания винаги са изключително висококачествени, много добре обосновани. И ние разчитаме на вашата работа, в собствената си работа. Винаги сме работили с, в отлично сътрудничество с вас. Винаги сме споделяли информация и заедно с колегата Кенге Изготвихме доклад след приключването на мисията, много подробен доклад и сме съгласни с съдържанието му. Днес имаме възможността да продължим това сътрудничество в контекста на нашата парламентарна комисия и в заключение след тази мисия. Още от сега мога да кажа, че следващият парламент ще ви посет... ще встъпи в длъжност през месец юли и ще може да се убеди от прекрасните възможности, които да предоставя сътрудничеството с вашата агенция. Благодаря ви. Барбара Спинели. Io mi associo. И аз бих искала да благодаря на господин Дефларти благодарение на вашата агенция ние имаме едно прекрасно сътрудничество. В АВКО разгледахме приложението на пътната карта на човешките права, както и задълженията на агенцията. Сега, моя въпрос е следния. Доклада, който приехме относно прилагането на човешките права, изисква участие на агенцията в законодателната дейност на Европейския парламент. Аз лично смятам, че това е много значим елемент аз бях докладчик. А, аз а, държех непременно агенцията систематично да участва в нашата работа, не само по време на форумите. Как обаче бихме могли да организираме това ваше участие? А, как би могло а, то да се материализира, тъй като доклада не пояснява начина на участие. Затова искам вие да ми обясните как бихме могли да откликнем на това изискване. Благодаря, Барба. Някой друг? Okay, please. Майкъл. Благодаря, благодаря на депутатите, благодаря и за топлите думи, които ще предам на колегите в Виена. Благодаря ви за въпросите и за вашата оценка. А, аз а, наистина ценя това, че вие е, наблягате на скоростта, с която реагираме и на качеството на нашата работа. Що се отнася до половете, сега тук има два проблема. От една страна да имаме равноправно включване на тази политика във всички наши политики. Не. Знаете, че в момента а, наблягаме на половото измерение на всички проблеми, на всички аспекти, било то при мигрантите и така нататък. А, колко Работиме също така и в тясно сътрудничество с а, братските агенции по въпросите на пол. Благодаря на госпожа Венелица топлите думи. Бяхме много удовлетворени от това, че можахме да излеземе с становище а, в а, момента отбелязваме годишнината на, на хартата с, с събития, които се провеждат в Кембридж днес и утре. Госпожа Фенели, ви ни зададахте и специален, е, специфичен въпрос, свързан с участието на агенцията в законодателната работа. Сега, ние произвеждаме данните, информацията, която на базата на която вие взимате решения. Тоест, ние ви даваме възможността да чуете гласовете на вашите избиратели, на гражданите. А колкото до а, участ... прякото участие а, при създаване на законодателството правилата ни ограничават и ние можем само а, да участваме по ваше искане. Да, разбира се. А ние ние можем да участваме чрез нашите експерти, но като цяло това участие трябва да бъде преразгледано и да се намери някаква рамка за бъдеще. Благодаря, Майкъл. Благодаря ни за участието ти. И минаваме към следващата точка, пак свързана с теб. с. Става дума за обмен на мнение, поискано от координаторите относно антисемитските прояви в е, Европа. Искахме тази тема да бъде вписана в дневния ред преди края на нашия мандат. Благодаря ти, че си тук и е, да ни кажеш няколко думи за антисемитизма. Thank you very much, Chair, and uh, let me uh, thank the committee for... Благодаря на господин председател. Благодаря за това, че включихте тази тема в дневния ви ред и на господин Шхадовски. Не е необходимо аз да ви обявявам за това, че имаме проблем с антисемитизма в Европа и особено през последните години. Преди пет години направихме един а, преглед а, на състоянието на нещата а, и през декември публикувахме втори а, втори преглед, в който участваха представители на, еврейското, на еврейската общност, 16 000 общо, представлявайки около 96% от еврейската общност в е, Европейският съюз. И мога да ви кажа, че резултатите будат тревогата. 85% от тези, които се идентифицират като евреи, казват, че основният проблем не е за заетостта, здравеопазването, образованието, а антисемитизма. 19% казват, че проявите на антисемитизъм са се увеличили през последните 5 години и че те се чувстват жертви на антисемитизъм. 73% обясниха, че тези прояви са в общественото пространство, 71% медиите и 70% от, в политическите среди. 28% от тях заявиха, че са били жертви на пряко насилие или проява на насилие през последните години. Това, това обик, обикновено обаче в нашите изследвания резултатите са по-скоро в полза на мъжете, жените бидейки много по-скоро, повече жертва на е, насилие или тормоз, за разлика е, от това е, изследване. И най- тревожните цифри са следните. Поради страх 38% от лицата, анкетираните лица е, казват, твърдат, че е, имат намерение или са мислили за иммигриране от извън Европейският съюз поради е, страха от е, насилие или турмоз. и 70% от анкетираните твърдат, че държавите членки не, не правят достатъчно за тяхната сигурност. Също така имаше изследване на Евробарометър, поръчено от Европейската комисия, в което бе показано, че 43% за европейските граждани твърдат, че антисемитизма не е проблем. Тоест, половината европейци смятат, че няма проблем, докато практически цялата еврейска общност смята, че има тежък проблем. Е, какво е направено до тук? Европейският парламент прие важна резолюция за борба с антисемитизма. Комисията е, предприе е, много важна инициатива и назначи коорди, координатор за антисемитизъм. Има също така работна група за борба с антисемитизма, дискриминацията и която се също така събира факти за разследване на ам, актове, действия на омраза. Също така комис, комисар Юрова излезе с много важни а, изказвания на тази тема преди а, е, няколко седмици. А, е, също така е, работата на е, Алианс, Международния алианс за възпоменание на Холокоста, който в момента се председателства от Люксембург и който е, така задава включително и нашите приоритети. моите препоръки биха били следните трябва и, е, европейс... и еврейската общност също смята, че това е необходимо да се работи повече с самата еврейска общност. Е, второ, инициативите за борба срещу е, за, антисем, за борба с антисемитизма трябва да бъдат включени в образователните програми. Новите поколения трябва да да знаят какво се случи и трябва да намерим начин да преподадем на децата ужаса от, на Холокоста, за да може това никога вече да не се повтори. А, също така да се осигури физическа сигурност и безопасност на еврейската общност, като разбира се това трябва да бъде безплатно. Не може да се иска от еврейското общество общност да плаща за това. И държавите членки трябва да транспонират специфичното законодателство по ефективен начин. Имам предвид директивата за борба с расизма и ксенофобията. Борбата с антисемитизма ще продължи да бъде наша ключова дейност. Ще продължиме да правим изследвания на национално равнище, както и цялостен преглед. И всяка година ще усъвременяваме данните, свързани с антисемитизма антисемитските прояви и ще продължиме да подпомагаме институциите за предприемане на инициативи и за дефиниране на методите за борба в Европейския съюз. Господин Шидовски, Спинели и Дакост. Господин Шидовски, благодаря Клод, благодаря господин Офлахарти. Благодаря ви за възможността да обсъдиме този въпрос тук в нашата комисия. Благодаря и на координаторите, които поискаха включването на тази тема в дневния ред преди края на нашия мандат. Това, което вие разказахте е много важно. Омразата срещу евреите все по и по-разпространена. Аз се срещнах с представители на еврейската общност във всички държави членки и наистина от 2015 година насам представителите на, евро... на еврейската общност заявяват, че има все повече и повече агресивност, не само вербална, но има и нападения над представители на еврейската общност. В Швеция бе казано, че семействата понякога трябва да придружават децата до училище и да ги връщат, защото децата стават жертва на турмоса. Защо в една богата и спокойна страна евреите са жертва на турма. Защо? Забравили ли сме историята? Забравили ли сме ужаса на концентрационните лагери? Имаме доклад за антисемитизма, преглед на вашия преглед на антисемитизма. Някои казват, че трябва да се довърши това, което е започнал Хитлер. Мисля, че трябва да има цензура над платформите, които подстрекават срещу омраза. Трябва да се сложи край на а, речитатива на екстремистите. Трябва да има граница. Европейският съюз трябва да бъде гарант на човешките права и а, е, демокрацията. Да може всеки да изразява своето мнение, но то да не е насочено към другите. В Израел а, вече почват да се създават а, центрове за а, евреи, които иммигрират от Франция в Съединените щати се наблюдава все повече и повече емигранти, евреи емигранти от Германия и Швеция. Така че данните, които ни предоставя Майкъл, са много а, тревожни. Мерки трябва да бъдат предприяти от държавите членки. Аз а, с. А, много тревога отбелязвам случващото се в държавите членки. Трябва а, да се предприеме нещо. Борбата срещу семитизма е важен, защото загубим ли тази битка, губиме битката за а, човешките основни права. Дарбара. Благодаря, господин един председател. Клод, аз съм съгласна с това, което ни тревожи във връзка с антисемитизма. Два въпроса имам. Значи процентите, които споменахте, за броя евреи, които искат да си заминат от Европа – Хубаво е да имаме информация и за това къде искат да отидат, ако напуснат Европа. Аз самата съм еврейка. И ако е, се налага да напусна Европа, днес не знае къде бих отишла да живее. Второ, самото определение на антисемитизъм. Давате си сметка, че това е много успорен въпрос – е, както в е, еврейската общност и в самата еврейска общност. Е, във вашата презентация вие говорите за част от дефиницията. Същевременно в борбата срещу расизма и ксенофобията, агенциите, които водят борба с тях, никога не са възприели въпросната дефиниция. Та бих искала да зная как стоят нещата с тази дефиниция. Дали ще е по-добре агенцията да не отговаря за това. Благодаря, Барбара. Мистер Костер. Э, Благодаря, Клод. Благодаря ви и на вас за доклада. Радвам се е, е, на това, което казахте, че е, това е едно от е, централните важни въпроси, които ви вълнуват, защото борбата с антисемитизма е важен, важна в Европейския съюз. Цифрите, които цитирахте, е, наистина са смущаващи. Срамно е, че след е, е, Холокоста 38% от евреите така си мислят за напускане на Европейския съюз. От друг страна, 50% от гражданите в Европейския съюз въобще не виждат, не съзират проблем с антисемитизма. Има, тук се корени, има сериозен проблем. Бихте ли могли да кажете нещо за причините? Защо е така? Защо е, хора, евреи, е, се чувстват е, така застрашени в Европейския съюз? Междувременно, в правителството участват десни популисти, където, които разпространяват антисемитски политики. В Например, в по, австрийското е, радио, например, бе е, хвален е, един политик, е, казвайки, че въпреки, че е, е, и в Унгария също се чуват антисемитски е, лозунги. Е, макар да има в Польша също, макар да има е, сега се работи по закон е, да няма обвинение срещу полски граждани за участие в е, Холокоста. Та въпросът е къде е границата и как да се борим с силите, които прокарват антисемитски идеи. И все пак трябва да правим разлика между антиционизъм и антисемитизъм. А, мисля, че а, дискусията около антиционизма е само един а, а, параван, зад който се скриват антисемитски настроения. Аз а, Дефи... Намирам, че дефиницията на Международния алианс е, е, е, преживелите Холокоста е, е добра и приемлива. Благодаря ви много за изказването. Майкъл, въпросът с екстремизма, теориите, конспиративните теории и всичко това – Знае, че агенцията е работила по тези въпроси. Екстремистко съдържание и всички въпроси свързани с това. Все повече тези е, така лозунги се свързват с антисемитски групи. Ясно е, е така интересен, е, сложен е въпроса, но любопитно е дали тези две явления се имат е, опи, допирни точки. Какви послания имате за антисемитски е, прояви? Това е ли някакво ново развитие, което, в което двете явления се припокриват или е чисто е, разрастване така на, на офанзива антисемитска? Благодаря. Трудно е да се отговори на всеки от тези въпроси, тъй като те до значителна степен се припокриват, така че извинете предварително, ако съчетавам отговорите. Ще започна с следното. Ще е, работим, се ангажираме с този въпрос, само ако е, признаем, че това е върховен приоритет не, не може да го гледаме като един от многото други проблеми. Трябва да го гледаме него като един е, сериозен проблем за Европа. Какъв е смисъла е, от Европейския съюз, ако той не може да защити своите еврейски общности? Ако се провали в това, мисля, че ще провали в много други отношения. Значи той трябва да има решаващо значение предвид, е, е, ако има приоритет, тогава вече ще, има и, ще потекат и ресурси и ще се привлече съответното внимание към проблема. В Европейския съюз има е, допълнителни, има все повече така признаци, че вниманието към въпроса е сериозно. Изказване на комисара Юрова и други. Сега, в отговаряне на въпроса ще минем от общото към е, конкретното. Няма съмнение, че популистското е, течение съдържа силни така при, има силен привкус на антисемитизъм. Няма съмнение. И до толкова, доколкото тези популистски послания се явяват в интернет антисемитските така, език на омразата вече се разпространява. Аз си забелязах някои от въпросите, които разгледахте по-рано тези сутрин, че трябва да се сваля съдържание с съдържащо език на омразата от интернет. Няма да се връщам към това, което се говори преди час, но агенцията се опитва по всякакъв начин да помогне на работата в това отношение. Сега работим по, за по-доброто разбиране на това как изкуственият интелект се отразява върху правата на човека и че правата на човека са имат, поставят ограничения върху действието на е, изкуствения интелект. Може би се струва малко абстрактно, но той има пряко отношение към това как да се е, разбират и контролират е, алгоритмите. И сега, като отиваме към конкретното, няма съмнение, че трябва да засилим, е, да положим допълнително усилия за образование на хората и насочване вниманието към това. Не е грешка, не е вина на, на хората, че не, нямат представа от това. А, ние, е, наша е вината, че не а, е, образоваме учениците в училищата и въобще не, не насочваме вниманието на хората към този проблем. И наистина не, не си правим добра услуга, като преследваме антисемитски послания. Първо плашим хората. Хората не смеят да обявят това. Много хора, които са обект на антисемитски действия, не докладват за това. Но те трябва да бъдат насърчавани, да бъдат е, насърчавани да, да докладват след което може да има разследване, свързано с действие на омраза и, и наказателно преследване. И е, тогава можем да очакваме някакви промени. По въпроса за нашата дефиниция на явлението, госпожа Спинели така спомена дългата предистория на тази дефиниция с е, съответната е, организация на ОНЕ. Не е наша работа да съставяме дефиниции, защото те са по-скоро работа на законотвореца, на законодателя те залагат параметрите, в които ще се прилага един закон. Така че не сме смятали, че е наша работа да правим дефиниции и работата ни е да ви помагаме да се е, прилага закона за основните права, а не да дефинираме параметрите и е, условията и, при, и е, заданието. Агенцията е, винаги се е опитвала, се е борила срещу е, е така опитите да и се вмени като задължение да определя. Ние обаче сме готови да работим с дефиниция разбира се. Имаме нужен са ни параметрите, нужен ни е добре дефинирано задание, но нямаме мандат на агенцията да, да дефинираме явленията. И накрая, защо желаят да емигрират? Госпожо Спинели, ще ви отговоря след това заседание по-подробно в коя, къде, е, каква, каква е, какви са желаните дестинации. Най-общо сега е Израел, а пък ще проуча и ще ви дам информация след това. Казват ми, че често. But, um, yes, anyway. <laughs> okay, that was not uh, taken in a humorous way, but... Um... Да, това беше шегичко. Шега. Сега, за да е, иллюстрираме колко е, широк диапазон от области е, работи агенцията. Сега минаваме на следващата тема за основните права в горещите точки в Италия и Гърция. Спомням си предишни действия в това отношение. Наистина много сложна работа на място, по места е вашата. Но за нас ще бяха много полезни е, този аспект е, с е, правата на човека в горещите точки в Гърция и Италия е много интересен във връзка с много досията, по които работихме в последните няколко години. Е, и ще те помоля, Майкъл, да ни е, информираш, е, така, да ни дадеш последна информация за работата по горещи точки. Агенцията благодари на парламента за молбата, която получихме, за да ви предоставим актуална информация. Актуализирано становище от 2016 относно положението с правата на човека в горещите точки в Гърция и Италия. Наистина въпросът беше много точно формулиран и аз ще отговоря. Се опитам да отговоря също точно. Тази актуална информация публикувахме в февруари тази година, преди седмици. Става дума за същия брой е, горещи места, като а, е, горещи точки, като преди е, три е, години. Повече са в Италия сега, но цяло, целият брой е същия. Трябва трябваше да отчетем важни промени и обстоятелства и двете страни междувременно. Колкото до Гърция, след е, е, декларацията между Европейския съюз и е, Турция, тези горещи е, точки се промениха като е, по характер. Те не, не, от центрове за бърза обработка се превърнаха в такива, в които се обработват, се провеждат процедурите за разглеждане на молбите за обежище, което е, означава, че хората остават доста по-дълго в тези горещи точки. Това е разликата от първоначалната е, концепция. Това е друг, другия фактор за това, това хората да останат по-дълго в тези пренаселени места е, места е, че Европейския съюз не успя да създаде една ефективна програма за презаселване и за преместване. Сега същото като се комбинират факторите Либия и натиска върху Средиземно море, естествено в Италия проблема с пренаселването на горещите точки е ясен. 21 области, в които имаше проблеми, установихме 18-та година. И във всяки от тези ние използваме нещо като системата на, на семафора, за да е, създадем представа за е, доколко един на едно явление е тревожно или не. Сега, първо, всичко свързано с е, международна защита е, се прави във връзка, е, в контекста на системата за търсене на убежище в гръцките е, острови. Е, не вземаме отпечатъци. Например, системата, с която се идентифицират хората, които са уязвими, както в Гърция, така и в Италия, се е подобрила. В Италия се засилиха значително усилията в борбата с трафиканството. Тук с действието на Европейската комисия, правителството АСО и други агенции стана това. В Италия забелязваме вече много по така заострено внимание към насилие, свързано с сексуално насилие или свързано с различията между половете. В Гърция и Далия бяха прияти нови закони, които за попечителство, което води до по-кратки престойни деца в тези центрове в двете страни. Е, направи се нещо и по отношение на непридружените непъл... деца в е, горещите места. 15-та година, в сравнение с 15-та, положението днес, слава Богу, е, се е подобрило в значителна степен, особено по отношение защита на закрила на децата. И накрая е, въпросите свързани с връщане и реадмисия. Фронтекс ескортира е, е много по-добре е така обучено днес е, за такива връщания. Месеци трае обучението за ескортиране в Гърция. Има организации, които наблюдават именно операциите, свързани с връщане и реадмисия. Така че има подобрение, но има и големи пропуски по отношение на е, основните права и правата на човека. Например, в Гърция е, искащите обежище престояват над 5 месеца по островите е, при много лоши условия. Те са пренаселени тези центрове, колкото до основните услуги. Те са процедурата за доставки е бавна и, и, е, и сложна. Например, вчера на Самос 3949 души е, живеят в е, помещение, което побира 648. Значи близо 4000 натъпкани в един помещение за 648. Значи, има реални усилия да се информират е, заявилите е, желание за обежище за процедурата, но все още много от тях не знаят как е, каква е процедурата. Има проблем с предоставането на държ... законна държавна помощ. В край на 18-та в Гърция само един заплащан от държавата адвокат в се е имало, който при мигрантско население от 4931 на, в е, Хиус, един, адвока, един адвокат на 3069 е, души в едно, едно е, в един горещ пункт. Процедурата се, е, се протака прекомерно дълго, е, няма достатъчни условия, добри условия за децата. Би трябвало да има специални е, така заделени е, места за тях, но условията са много бе, е, лоши. Както казах, има подобрение в е, отбелязване, идентифицирането на уязвими хора, но и тук има пропуски по отношение е, колкото до лекари, психолози, социални работници и преводачи. Е, услугите на гореспоменатите са трудно достъпни и изискват много време тези е, лоши условия правят хората още по-уязвими към още по-уязвими. Сигурността. Все още сме свидетели на насилствени действия в е, тези центрове. Пренаселеността в Гърция увеличава опасността от е, насилие, сексуално насилие. В някои такива центрове самотни жени не биват настанявани отделно, самостоятелно обектите, е, полицайите по тези места са предимно мъже, макар че се правят усилия да има и жени полицаи. Отношението към хората в горещите точки в някои общини е, е също интересно. Ангажираността на, общ, на общността, на местна общност е недостатъчна. Тя е ограничена. Съществува е, недостиг на информация между тези горещи точки и местното население. Местното население не бива консултирано е, в един контекст, в който е, миграционните бройки е, са стряскащи за местните хора. Например, вафи на, на остров Самос. Вчера, например, местното, местните е, граждани са 8000, а мигрантите са 4201. Това, което тревожи, е задържането като форма на контрол – лишаване от свобода, без е, да се спазват принципите на е, необходимост и пропорционалност. Това продължава да е проблем. В Гърция задържането под стража е често срещано, особено е, при търсещо обежище от страни, които имат е, е, ниска степен на признаване за убежище. Нямаме много така силни препоръки е, в това становище, господин председател и е, членове на комисията. Тъй като е, някакси това е много по-сложно е, за е, размерите на агенция като нашата. Тези е, горещи места трябва да бъдат е, един вид да възприемат е, практиката обслужване на гише за хора, които идват огромни разстояния и са събрани в тези центрове. Това води до сериозно нарушаване правата на човека и политиците трябва да намерят отговор. Второ, признаваме необходимостта от непрекъсната бдителност по отношение спазване на основните права. Агенцията ще продължи да си върши работа, но трябва да има непрекъснато, да се обръща непрекъснато внимание на тези въпроси както Европейски омбудсмен препоръча преди време. И трето, въпроса за ангажираността и връзките с мешната общност. Трябва да се направи по-голямо усилие, да се вложи по-голямо усилие да се въвлича, да се вличат местните граждани, е, да е, им се обяснява, пък и те да по някакъв начин да участват в е, услугите на, в тези горещи места горещи точки. След като съм бил лично, съм запознат с работата ви, е, това изисква присъствие на място, събиране на доказателствен материал. набелязване случаи, където има нарушаване на основни права, къде може да се направи нещо, за да се подобри положението. За всичко това е необходимо да имате необходимия е, личен състав и възможности. Някой желая ли да вземе отношение по този въпрос? Барбара. Благодаря ви за направеното изложение. Доколкото разбирам, три години след подписване на споразумението между Европейския съюз и Турция, според вас подходът на горещите точки като цяло не е положителен. Аз лично смятам, че този подход е напълно погрешен. Казвате, че е направен че има известен напредък, но едновременно с това списъкът с негативните аспекти, според мен, надхвърля ограниченият оптимизъм, който проявихте. Според мен подходът на горещите точки се провали. Може би оценката ни за, като цяло се различава от вашата, но ако прочетете последните доклади на неправителствени организации, в частност на Лекари без граници, за това, което се случва в горещите точки в, в Гърция, ако прочетете докладите за това какво се случва в Италия, според мен има истински притеснения свързани с физическото и душевно здраве на мигрантите, които на практика са задържани на островите, тъй като нямат възможност да ги напуснат. Имаше много интересно задълбочено проучване публикувано от а, екип от психиатри за въздействието на този вид а, престой в а, точки за децата и младите хора. Споменахте, че има подобре, подобрение по отношение на отношението към непълнолетните. Да, има някакво подобрение, но положението продължава да е много сериозно. Имаше дори сведения за самоубийства на деца в горящите точки на подкръските острови, в частност на Мория. В Италия напоследък Всички знаем какво се случи. В, в един момент имаше голям наплив на мигранти, но а, хуманитарните работници, в, работещи на Sea-Watch, се сблъскват с огромни възмо... трудности при намирането на адвокат, на правен съветник, който да може да им помогне да започне съдебното производство. Също така се отказва достъпът до правна помощ на държаните мигранти, което е напълно, което е много, много опасно, защото е пълно нарушение международно правните норми. Ако тук искали да взема думата, не. Ами, мисля, че това само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 че това е подходящна форма, подходящна форма за пребиваването на тези хора. Е, това налага комисията. Тя ги въведе тези горещи места. Това е въпросът ми. Останалите въпроси бяха поставени от колегите. Нека бъде от главната въпрос, ако обичаш. Той не е виновен човек. Благодаря ви. Напред в отговор на въпроса и по-скоро на коментаря на госпожа Спинели. Това становище е много тясно целенасочено и се занимава с оперативната функциониране на тези 19 горещи точки. Но разбира се, темата с подходът към миграцията е много по-обща и не аз засегнах днес, защото исках действително и коментарите ми да бъдат много целенасочени. Няколко думи за положението в Централното Средиземноморие. Изключително притеснени сме от високия брой на а, смъртните случаи в а, Средиземно море. Миналото година средно по 6 човека дневно го се удавя, са се удавили в а, Средиземно море. Така че положението с Италия и забраната на кораби да костират по италянските пристанища за дълги периоди от време са особено притеснителни за нас. Когато казвам, че има напредък или подобрение, в горещите точките са много ограничени подобрения. И тук стигам до въпроса доколко са уместни изобщо горещите точки, тема, която беше засегната и от двамата членове на Европейския парламент. Вече казах, свидетели сме на известно подобрение, но продължава да има много, много сериозни проблеми, така че по никакъв начин не се опитвам да прикривам действителността. Отчасти провалът, на който сме свидетели, се дължи на факта, че горещите точки функционират по начин, за който не бяха предвидени. Те трябваше да са центрове за много бърза обработка на мобите на мигрантите. Тоест хората трябваше да остават там не повече от 2-3 дни. И ако това действително се случваше, нямаше да се стига до голяма част от хуманитарните проблеми, на които сме свидетели в момента и ще да са много по-ограничени. Но в момента в частност в, Гринц, в Гърция сме свидетели на, на случаи, в които хората остават а, а, задържани на острови по 5-6 месеца в а, ужасяващо пренаселени центрове за настаняване. И всичко това трябва да се промени. Това, че казах, може би самият процес на обработка на молбите за обежище трябва да се прави някъде другаде, тъй като той очевидно няма повече време, но до тук ще спря в оценката си. Благодаря, Майкъл. Много ми харесва как с много сериозен вид заявяваш как гощите точки човек трябва, бигарите би трябва да останат 2-3 дни, но в крайна сметка остават 5-6 месеца. Ми това обяснява целият подход, но много ми харесва ти как не си показваш как и ти имаш страхотно лице за е, игра на покер. The whole concept was going to come with every problem that was going to come, as you said, with massive delays. But delays become забавенията се превръщат в освобождаващ фактор сам по себе си, така че очевидно, че цял, целият аспект за човешките права трябва да бъде прехвърлен по-подребно, трябва да сме неясно, какво се случва и защо се стига до тези закъснения, така че приносът ви е много ценен и знам, че това е част от работата на Агенцията за основните права които трябва да бъдат се насочени и надявам се да бъде добра финансирана. Благодаря ви. Сега ще повторя това, което казах в началото за колегите, които не присъстваха, да ви благодаря на вас лично и на служителите на агенцията за цялата работа, която свършихте. В частност от името на колегите, които работиха много активно с агенцията. Благодаря ти, защото това е последната възможност да го направя because I don't want anyone to know I'm going because I'm British. I might actually stay for a while. So that was just a joke, lighten the mood, you know. Um, and you're Irish, so you get to stay forever. Аз съм британец и ще трябва да си ходя, но да си хвана, и може да останеш тук за винаги. Също нали знаете, че се опитам в момента да си сменя гражданството, но не успява. Ами да, да, разбирам, ама всичко, готов съм всичко да приема в момента. Шката на страна, наистина много ти благодаря. Корнелия, питам, моля, готов съм да приема всяко предложение. Добре, поне се чувствам а, подкрепен и желан. Благодаря ви. Има цели острови, на които чакат хора в момента. Както казах, предизвикателствата са огромни и никак не е лесно да сте Европейската агенция, която се занимава с основните човешки права. Всички си даваме сметка за това. Всички си сил ще се съгласи с мен. Не знам дали в момента ме случа, но ще гласуваме на седмица резолюцията, посветена на борбата с афофобията. Така че има и много други такива нови инициативи, които са тясно свързани с работата, която върши Агентите за основните права, което също показва колко добре работим съвместно. Много ти благодаря. Госпожа Ернст, всъщност ще помоля Корнелия да председателства, защото има друго заседание в 11, като започва в 11.45. Ими, да е почна. Така че Корнелия ще председателства следващата част от заседанието, но колегите от Frontex, от форум на Frontex още не са пристигнали. Така че, колеги, да направим почивка. 10 минути почивка. С което благодаря на Корнелия, че се съгласи да в следващата част на заседанието. Така че не се разпъсвайте много. Почивката е само 10 минути. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на Майкъл и на Агенцията за основните права.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

Yes, we can open the floor for the colleagues. И така можем да дадем думата на колегите от групите или пък на служителите от секретарията и на сътрудниците. Но някой път не е лоша идеята. Нека да изчакаме още няколко минути. от запрещене тяхто и че а, Gracias.

Той поди ми дай. Люди, а путь So. Okay, I think, uh, I think we can start. мисля, че можем да започнем. Последната част от заседанието ни за тази сутрин или по-скоро обедно. Консултативния фонтекс на фонтекс за основните права е следващата тема ще чуем представене на годишният доклад от Марта Балестеро, председател на Консултативният форум на Фронтек за основните човешки права и също така е председател на консултативният форум. Сред нас е и господин Кеслер, който е съпредседател на Консултативния форум на, на Фронтекст и е председател на ам, форум, на консултативният форум на а, възрастните полицейски служители. Много се радвам, че сте сред нас. А, нека да започнем с а, госпожа Балестеро. Имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Винаги е чест е да обсъждаме нашата работа с вас и да ви представиме работата на консултативния форум през последната година. 2018 година беше година на промени и предизвикателства за Фронтекс в областта на човешките права. Регламента е аз, подписването на споразуменията за Западните Балкани, приемането на регламента за е, бреговата и гранична охрана е, бяха документите, които направиха годината е, интересна и напрегната. Също така направихме оценка на цялостната дейност, която ще ръководи бъдещето на нашата работа. Трябва също така, след заключенията, да извършим и промените в състава на форма. и ще участвате както подобаващо в процеса на цялостната оценка на нашата работа. Доклада беше раз, разпространен. Е, предполагам, че сте имали възможност да го прочетете, но все пак е, е важно да поговорим върху основните аспекти на нашата работа. За мен е най-важното е задълбочаването на контактите и отношенията с държавите членки, както и а, а, командироването на е, представители на Фронтекс в трети страни, на Западните Балкани, обсъжданията с е, офицерите за свръзка в е, тези страни. и по-специално наблягайки на а, ролята на офицерите за свръзка, за разпространяване стандартите на човешките права. В момента работиме по пропоръки, свързани с нашата работа с а, трети страни, както и започване на а, за операциите, които ще се разгърнат на Западните Балкани. Всички те, тези документи ще бъдат представени скоро на управителния съвет. Много от вас знаете, че повече от 10 милиона са хората, които нямат гражданство в света. От поне половин милион от тях се намират в Европа. Трудно е да се да се е, направи, да, да се определи географското разпределение на тези лица, но много от е, пристигащите от, е, като иммигранти в Европа, от Сирия, Афганистан, Ливия и така нататък са хора без гражданство. А, работа на офицерите по свръзка с да определят нуждите на тези, граждан, на тези лица при пристигането им на, граждан, на е, границите и е, да позволят прибиране, събирането на данни за локализирането на тези лица, придвижването им, повторното придвижване из Европа и така нататък. Това беше първото. Второ, защита, закрила на децата и е, въпроси свързани с половете. Приветствам усилията на Фронтекс за това, че по наша препоръка започна събиране на дезагрегирани данни по пол и възраст за за, подготвяне на план и а, локализиране на тези лица с цел а, бърза реакция и разгръщане на необходимите действия в съответните страни. И на трето място обучението. Работиме непрекъснато в, по този аспект от нашият, нашият, от нашите задача, не, а, тъй като нашата организация, Фронтек все повече и повече се а, разгръща и бройката се увеличава, както и броя на страните, с които трябва да работи. Така че увеличи се бройката на преминалите обучения, както в работиме също така а, в, какви, в каква посока се разгръща дейността и ще се разгръща е, дейността на Фронтекс, за да можем да даваме по-целенасочени препоръки. А, както обикновено, аз е, едната част от е, представенето ще направя от Марта, другата ще направя in the context of multi-actor operations. Необходимо е да се подготвят а, съответните а, условия за а, работа на лица с различни профили в многостранни операции. В този вид операции е много важно да се разграничи кой отговаря за какво. Говориме също така по... Работим по... по препоръките след, след, следващите препоръките на експертите, които ни бяха предоставени и също така а, насочването на Фронтекс към проактивни действия, т.е. не да седи и да чака задачи, а, а да на, на основата на, на събраната информация да ре, реагира а, целенасочено. Споменах а, а, и офицерите по основните права. сътрудничеството с Агенцията за основните права е от огромно значение. При, привет, при, благодариме и за препоръките и подкрепата за разгръщане на на офис, на, на съответно обучени офицери в а, различните страни и благодарим и за препоръката, която бе приета, резолюцията приета от Европейският парламент в тази настока. През 2000 през 2018 година, съжаление, недостига на ресурси не ни даде възможност да проучиме съдържанието на жалбите, подадени срещу при нарушаване на основните права и Фронтекс бе назначен а, а, а, бивш начал, бивша началник на а, кабинета на агенцията. Но а, ва, ва, важното е да се подсигури независимостта на съответните, на работата на съответните лица. също така засилване и укрепване на механизма за разглеждане на жалбите. И се отбелязва подобряване работата на този механизъм. Не можем да, не можем да, да направим точна оценка на този механизъм, но при всички случаи това, което буди тревога е недостатъчни или негарантирания достъп а, на а, потенциални жалбоподаватели до механизма. Пос... Последната версия на, страте, на стратегията в тази област е от 2011 година, т.е. е необходимо усъв... усъвременяване. И въпреки настъпелите промени, резки промени, въпреки е, старата стратегия все още е в е, сила. Thank you very much for your attention. We are now ready to... Благодаря ви много. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Thank you very much for this... Благодаря за вашите презентации. Вие споменахте и политическите аспекти на работата на Фронтекс. Давам думата на колегите. Барбара. Грация, Кони. Е, е, грация. Благодаря, Кони. Благодаря много на нашите гости за доклада и за битката, която водите. Имам два въпроса. В моята е, работа като е, докладчик по прилагане хартата на основните права, ми се струва, че Фронтекс съдържа, има механизъм за вътрешни проверки, за вътрешен контрол, който е доста сложен, за разлика от други агенции. В това отношение Frontex се отличава от тях. Същевременно, това са елементи, които правят вътрешния механизъм често безсилен, неефективен в самия доклад има потвърждение на това. Както по отношение на ресурсите, така и на по, във връзка с независимостта и автономията на служителя е, по основните права, отговорника по основните права. Става дума за една критична бележка на 20 страница по отношение правата на е, отговорника за, отровни, за основни права. И е, тук се споменава конфликт на интереси, което сериозно подкопава независимостта на организацията. Това е написано на 20 страница вашия доклад. Питам се, Имате ли реакция от изпълнителния директор на Фронтекс? Предвид на това, че е, това е сериозно нарушение на принципа независимост. И второ, какво става с е, механизма за жалбоподаване? Мисля, че Стефан Кеслер спомена това, каза, че това, което ги притеснява, са трудния достъп до механизма за подаване на жалби. Та ще ми е интересно, ако можете да кажете малко повече по този е, въпрос. И е, другият ми въпрос дали какви са, каква реакция имате от изпълнителния директор на Frontex. И един друг въпрос за нарастващата роля на Frontex с поглед напред, е, предвид бъдещето на миграционната политика, защото Фронтек ще играе все по-важна роля в е, миграционната политика. Сега миграционната политика 100% е, се фокусира върху екстернализирането на процедурите за търсене на убежище и репатриране. С друга дума, принудително, политика на принудително или почти принудително връщане. Интересно ми е какво мисли Фронтекс това отношение. Той, самата агенция, ще трябва да бъде подсилена, за да, ако се стигне до такова сливане на външната политика, ролята на външната служба и техните дейности и, поли... и вътрешно, вътрешна политика, значи външните и вътрешните аспекти. Тази смесица от дейности на външната служба, значи правосъдие, права и вътрешния аспект на такова едно сливане и смесване. Мисля, че това е повод за тревога както казвате, с време на ще става все по-активен в контекста на екстернализация. Значи, с, това означава повече ангажименти с трети страни. Тук възниква и въпроса за международно право за хора, които трябва да бъдат връщани или придружавани, обратно депортирани, експорти, екстрадирани и така нататък. Комисията желая ли да вземе думата? Не. А, а, а, комисарията за беженците на е, ОНЕ, нямате и вие коментари. А, имам а, е, въпроси на немски. Госпожа Балестеро, Вие споменахте без гражданството, хората без гражданство, сериозен проблем е, споменахте е, съответно числа, бройки. Бихте ли казали къде трябва да се действа? Какво първо трябва да се направи тук, за да се подобри малко положението с е, гражданите без, е, хората без гражданство. Споменахте, че се изработват общи стандарти, но в каква посока отиват те? И другият ми въпрос. Вие говорихте за децата и друга тема обаче е, са бременните жени. Имате ли, е, работите ли по този въпрос е, за тези жени, които се явяват в по-особено е, положение. И училищата. Въпроса с е, обучението. Къде са, къде са недостатъците в това отношение? Барбара Спинели зададе другите въпроси, които ме интересуват, но толкова до тук. Мисля, че мога да ви дам думата за отговор. Вие ще решите кой пръв ще отговаря господин Кеслер или... Добре, аз. При отговорите ще си сменим местата аз първо и след това колегата. Ще отговоря на въпроси на господа Спинели в дискусиите, в разговорите с изпълнителния директор и управлявата на Фронтекс ние сме поставили въпроса за независимостта на тези е, служители, е, отговор, тези отговорници в е, по контекста на задълженията на изпълнителния директор. Отговорът беше, че те не виждат проблем. Това мен не ме изненада особено. Аргумента беше, че сегашният отговорник за основните права е във временна позиция. Той е на изпълняващ, временно изпълняващ задължността преди, предишния, е, предходният е, отговорник е, е, освободен от отговорност. Това е положението. Не дейте да разстрелвате носещия лоша новина или посланието. Това цитирам фактите, представям фактите каквито са. Сега механизма за жалби, жалбоподаване, той е, се преразглежда, някои неща в него се променят, но въпреки това, достъпа до този механизъм продължава да ни смущава, да е аз, например, е, германската гранична полиция ми казаха, че е, работят с едни безкрайно дълги формуляри, е, така че хората едва ли могат да ги попълнат, когато имат от какво да се оплачат. Но не получих удовлетворителен отговор на въпроса, а вие обръщате ли внимание на хората за това, или, или, е, или не обръща ли внимание на вишестоящите си за този проблем или просто чакате някой да ви е, представи една по-опростена, един по-обстрен формуляр? Колкото до нарастващата роля на Фронтекс, вие го казахте. с е, разширяване на мандата, на ролята ни и и не бих не би трябвало да кажа с а, а, човешкия, а, с персонала, И така, новия декл... регламент ще почне, по нови глен ще има преговори с съвета. Може би е, ние не бихме могли да консултираме по един проект, който не е в нашия мандат, така че това не е мястото. Мога да е, ви дам много дълги лични обяснения, да ви представя личното си мнение по въпроса но не е, за, от консултивния форум. Той трябва сам да отговори. това, което е, така установихме в е, разговорите последните години е, че няма разбиране за е, този, това положение с е, липсата на гражданство. И Фронтекс работи в една е, среда, където това население, е, тези хора без гражданство, пристигат на границата заедно с другите и те трябва също да бъдат насочени, е, съответно, да бъдат е, класифицирани и тук. Е, наистина трябва да има съответството картиране, обръщане на вниманието е, така че е, служителите по границите да имат ясна представа за е, положението с е, хората без гражданство и да знаят какво става в Сирия, какво, какви са причините за това хората да остават без гражданство, как се прехвърля националността от майки на деца, ситуации, е, свързани с втория ви е, въпрос, деца родени е, някъде по пътя или родители, които не могат да прехвърлят националност. Много важно е да, се, е, да има ранно е, установяване на тези нужди, да има съответните процедури, с които да се да установят съответните органи, какъв е статута, какъв, каква е националността на лицето е или, е, е, или идентифицирано като е, възможно човек без гражданство. Да има съответните е, начини тези хора да бъдат е, насочвани там, където трябва. И да се избягват продължителни срокове на задържане. Това може да се предотврати ако в момента на пристигането е, бъде е, определена е, липсата на гражданство на дадено лице, за да се избегне ситуация, в която лице е задържано в някакъв център и не може да бъде върнато, просто защото няма установено гражданство. Всички тези аспекти трябва, наистина, за всички тях трябва да има съответното е, информираност. Много неща има да се правят във връзка с липсата на гражданство, но това е което засяга дейността на агенцията. Колкото до разлика в половете и закрила на децата, отново ние така оглеждаме мандата на, на Frontex. Колегата, говори, колегата ми говори дълго за комисарията за беженците на ОНЕ, но ние си даваме сметка, че на границите самото идентифициране на тези хора е много важно. И е, наистина трябва да сме сигурни, че те са добре ам, а, е, са готови и обучени хората, които работят с тези хора, за да се справят с задачите си. Служителя по основните права е, работи в тази посока и трябва да е, се направи така, защото да има ясен, ясен механизъм за пренасочване една жена, която е, е бремена, например, да има, и това бъде установено от е, съответния служител, да, да е ясна посоката, е, руслото, в което тя ще бъде придвижена. Благодаря. Thank you very much for your contributions. I, I, you want to... Oh, in addition, Нещо имате да кажете, да добавите? Имахте някакъв трети въпрос за обучението или да не си спомня какъв беше? Да, на немски. Имахте въпрос по образованието, но не, не се спомня. Много по-прилично. Um, I think, I, I, I think, I think it's one, one of the most е, Мисля, че един от най-важните проблеми е приемствеността, защото агенцията провежда обучение, е, обучава няколко гранични служители по основни права, е, едно след друго поколение, всяко поколение за себе си, но няма приемственост няма гаранция, че всеки национален граничен служител, който е, работи в тази посока, е минал през това обучение. Езика също е проблем. Не винаги всеки е, говори съответния език или английски, така че комуникацията също е проблем. Може би ще добави нещо колегата? Да, наистина ние е, така се вглеждаме в е, нуждите за, от обучение на служителите. Препоръчваме на агенциите да въвеждат стриктни механизми за целта, за да получат тези лица съответното обучение в трета страна или в своята и да са запознати с проблеми като е, липсата на гражданство, деца, деца, е, политика за защита на децата, да са добре съоръжени съзнания по всички тези въпроси и по-добре да разбират е, за какво става дума и какви са е, проблеми, ще бъдат проблемите в работата им. Благодаря. Както виждате, много аргументи чухте. Да се надяваме, че това ще има така последствия. Извода е, от всичко е, че много работа ни предстои. Благодаря ви много, че бяхте тук. Наистина е много полезно. Ще видим какво можем да направим в следващите години. Благодаря и за документа. Благодаря за присъствието на всички. Време за обяд. Приятен обед. А, така. Айде сега.